Good morning, everybody. Добър ден на всички. Моля ви да вземете местата си. Бих искала да открия заседанието тази сутрин. Това е втория ден на нашето февруарско заседание. Първата точка от дневния ред за тази сутрин е разглеждането на доклада с незаконодателен характер, наречен изпълнението на тематичната цел за повишаване на конкурентоспособността на МСП. Основната цел е подобряване на работата по предизвикателствата в рамките на тематична цел 3 Доклада оценява до каква степен е успяло изпълнението на тематична цел 3, като се отчитат предварителните условия, условията за инвестиции и критериите за изпълнение. През ноември нашия докладче госпожа Дамато представи своето виждане. Днес тя ще представи проекта на доклада. Предлагам крайния срок за внасяне на изменения да бъде 12 часа на обяд на 25 февруари, за да можем да гласуваме на нашето заседание през април. Имаме време до 10 часа, за да разгледаме тази точка. Естествено, ще видим как ще се развие дискусията, но може и да се наложи да ограничавам времето на ораторите. Искам да спомена, че днес получихме един документ от а, нашия научен отдел. Благодаря ви. Много навременна беше тази инициатива, посветена на малките и средните предприятия и изпълнението на целите в програмния период. Госпожо Дамато, имате думата за да представите доклада си. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че охотно обсъдиха този толкова важен въпрос за МСП, малките и средните предприятия. Искам да благодаря най-вече на докладчиците в Сянка, които от самото начало бяха готови да сътрудничат. Този доклад е посветен на МСП. Те са същ съществено важни за економиките в европейските региони. Те създават работните места, те гарантират конкурентоспособността на Съюза и на регионите. Европейския парламент също има своята отговорност тук и не е случайно, че за периода 2014 до 2020 година 63 милиарда са заделени в рамките на SEF, структурните инвестиционните фондове. 400 хиляди работни места трябва да се създадат, знаете, в различните сектори, включително в социалния сектор. Тематична цел 3 е, е много важна е, с оглед на постигането на всички тези задачи. Тук говорим за нови бизнес модели, за създаването на нови услуги с цел растеж на вътрешните и на международните пазари. 94 милиона са заделени е, за тази тематична цел в рамките на структурните инвестиционните фондове. Парламента счита, че МСП са гръбнака, един от основните стълбове на европейската економика и те имат голям потенциал за създаване на работни места. Това е общо взето тона на моя доклад. Разглеждам и други въпроси с хоризонтален характер, теми, които засягат всички МСП. Опитваме се да премахнем пречките пред устойчивото развитие, забавянето на плащанията, от отпускането на средства. Това е предварително условие, без което няма как да имаме добро оползотворяване на средствата. Подчертаваме участието на местните заинтересовани страни. Говорим за по-засилено участие на местните и регионалните власти. Това също е тема, която присъства в доклада. доклада. На следващо място принципа на партньорство. Той се изпълнява много често само на хартия. Много економически и социални партньори са добре установени на местно ниво и знаят какви са нуждите на района, в който се намират. Иска ми се да направим още една крачка напред в тези трудни времена. Тук имам предвид МСП и тяхната роля по отношение на миграционните потоци. Много често те играят важна роля в справянето с, с проблема с новодошлите, знаете, че МСП създават много възможности в рамките на един традиционен контекст и накрая в доклада се споменава принципа на кръговата економика, като нейната цел е да има устойчив растеж, да се генерират качествени работни места, като се очитат естествено и решенията на КОП-21 в Париж тези всички въпроси могат да бъдат включени в тематична цел номер 3 бъдещи тръжни процедури винаги трябва да отчитат и тези решения взети в Париж. Ние не можем да изостанем от останалия свят в това отношение. Имате проекта на текст и аз разчитам на вашето сътрудничество. Вие демонстрирате желание за работа. Аз съм готова да работя така, че доклада ни да бъде приключен по възможно най-добър начин. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите. Първи е господин Чико. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Дамато, защото като цяло това е един положителен доклад. Той е пълен с идеи, които си заслужава да бъдат разгледани. Преди да стигнем до самия текст на доклада, много разговаряхме в рамките на групата на докладчиците и докладчиците в сянка. Моите колеги и моя координатор, господин Ван Нистеврой, е, имат е, различни предложения. Те са концентрирани най-вече в е, точка 4 Става дума най-вече за достъпа до кредитиране, до, до заеми за МСП. Ние смятаме, че това е най-важният, може би най-важният въпрос и аз предпочитам да има отделен параграф по този въпрос. В него трябва да призовем за гарантиране на конкурентоспособността на МСП чрез засилени финансови потоци към тях. Знам, че и други компании и дружества, не само МСП, са засегнати от е, тежката економическа криза. Знаете колко са тежки процедурите за получаване на, на кредити. 30% е, счита се от дружествата нямат достъп до кредитиране, защото банките не са готови да го предоставят. Много често тези, които не получават кредити са от а, някои региони, където няма голямо желание за подкрепа. Искаме да подчертаем ролята на комисията Реджи и на парламента в това отношение. На следващо място въпроса за интернализацията, ако мога така да определя проблема на МСП. Нашите вътрешни пазари са в стагнация и ето защо МСП трябва да получат инструменти за финансова помощ, е, за да може да растат, е, да излизат е, в международен план на международната сцена. Само 25% от МСП действат на международно ниво. Е, само 13% са напълно активни на външни пазари извън Европейския съюз. Вероятно, оратор има предвид е, интернационализацията, а не интернализацията. И накрая има много проекти, по които е много трудно да се получи съфинансиране за МСП. В заключение искам да поздравя госпожа Дамато за цялостния тон на доклада, но мисля, че трябва да говорим малко повече за тези два аспекта, най-вече за финансирането. Благодаря. Господин Штрелеч. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Дамато за доброто сътрудничество. Напълно съм съгласен, когато се твърди, че МСП с гръбнака на европейската економика и ето защо тяхната конкурентоспособност трябва да бъде засилена. Нека да си припомним, че Европейския съюз е започнал преговори за свободна търговия и в рамките на тези преговори не трябва да се забравя конкурентоспособността на МСП на световните пазари. Много се радвам, че госпожа Дамато вече е включила в проекта на текст понятието за кръговата економика, която от своя страна пък е важна за създаването на работни места и растеж. Малките и средните предприятия трябва да работят за създаването на работни места в традиционни отрасли на економиката. Вероятно си спомняте, че в рамките на понятието кръгова економика имаме много възможности за иновации. Защо да не говорим, например, за е, оползотворяване, рециклиране в по-широк мащаб на ресурси. МСП имат голям потенциал за развиване на местните економики Кръговата економика позволява да се разгърне този потенциал в още по-голяма степен. На следващо място би следвало МСП да имат достатъчно достатъчен достъп до финансиране, трябва да се намали административната тежест, особено когато говорим за достъпа до финансиране по структурните фондове, но и финансиране от търговски източници или банки. Добре е да се създаде платформа, която ще служи за място, където да се е, споделят добри практики, е, опит натрупан от МСП в рамките на предишни финансови рамки. Този ценен опит и добри практики могат да помогнат на МСП, които току-що започват да действат, новопоявяващи се дружества. Мисля, че в доклада трябва да се подчертае и важността на образованието и обучението и придобиването на предприемачески познания. Защото младите хора често са изправени пред предизвикателства в това отношение. Те трябва да се научат как се прави бизнес и как се използват SEF, структурните инвестиционните фондове. Още нещо искам да подчертая – ако погледнем статистическите данни, жените не са в достатъчна степен предприемачи. Ето защо следва да призовем жените също да започнат да се занимават с предприемачество, трябва обаче за тази цел да се премахнат всички съществуващи пречки. Много често жените имат е, пред себе си много барери, когато искат да започнат е, някакъв бизнес. Това е свързано най-вече с достъпа до финансиране. Естествено, благодаря. Благодаря господин Яковчич от името на докладчика Всенка, господин Оштравичус. Петра са па чуя няколко реченица. Благодаря, госпожа председател. Ще говоря от името на е, политическата група на либералите. Моя колега, който е координатор от АЛД, не е присъства на заседанието. Докладчикът е свършил отлична работа и много добре представи резултатите. Ще добавя само няколко елемента. Темата МСП и е, времето на цифровизацията е, би могла да бъде засегната е, по-ясно. Трябва да се подчертае, че е, именно по отношение на цифровата индустрия МСП трябва да заемат една много по-съществена роля. Аз знае, че докладчикът проявява достатъчно желание да включи е, именно тези основни тези в доклада, тъй като цифровизацията е много важна и за растежа на МСП. Ние вече разговаряхме по този въпрос. И няколко думи във връзка а, е, с сътрудничеството с регионалните и местните власти. МСП познават много по-добре е, всичко случващо се на местно и регионално равнище. И по тази причина именно трябва да засилим сътрудничеството и връзката на МСП с е, местните власти е, и регионалните власти. По този начин, естествено, ще се ускори развитието на самите МСП, но и от друга страна, те ще допринасят много повече за развитието на съответните райони и региони. Много важно е, освен това, да стимулираме създаването на регионални и местни организации на МСП. Е, има вече е, добри примери за едно такова е, обединяване на предприятията. Мисля, че процесът трябва да се ускори и задълбочи. И така, струва ми се, че това е е, всичко, което е, трябваше да кажа от името на АОДЕ, така че координаторът ми дължи чаша шампанско. Well, thank you. Thank you, Ivan, indeed. Uh... Няколко думи от мен. Благодаря. Е, благодаря на моя колега, който ме замести. ще говорим естествено не само за чаша шапанско, не само за бутилка, за цяла каса, ако щете дори. Uh, така, и ще може да си избира бяло-червено или да получи и двете. <laughs> и така. Нека сега да се спрем на проекто доклада за конкурентоспособността на МСП. Аз съм повече от благодарен за много доброто сътрудничество с докладчика и за плодотворните дискусии, които сме водили. Нека да представя нашите аргументи, които ще бъдат отчетени, може би, от докладчика допълнително. Това е обичайната процедура. Ще ги обсъждаме тези неща. Аз ще споделя само някои от тях – и така ще придобиете представа за е, евентуалните промени, които ще внесем. Във връзка с последователността и обновяването на инвестиционната политика, нещата трябва да се свържат с пазара на, с капиталовия пазар е, е, инвестиционния план на комисията за растеж на економиката и за създаване на работни места, за да се е, преодолеят слабостите в економическото развитие на е, Европейския съюз. Така е, необходими са финансови ресурси за много малки и средни предприятия. Имам предвид най-вече ресурсите на капиталовия пазар все още съществуват известни бариери във връзка с трансграничното инвестиции и те би трябвало да отпаднат колкото е възможно по-бързо, за да се създаде една много по-добра бизнес среда за малките. Цифровите познания и умения. Те се променят много динамично както и всички останали умения е, и знания, които се търсят на пазара на труда. Е, необходими са инициативи за е, включването на цифровите знания и умения в програмите за обучение, тъй като очевидно индустрията се нуждае от и цялата економика се нуждае именно от квалифицирани работници и служители с подобни е, познания. Това ще е, е, увеличи и потенциала на самата економика по отношение на иновациите и научните изследвания. И необходими са социални иновации. В това отношение могат да се разгранат много дейности, които ще генерират милиони работни места, ще засилят растежа. Социалната економика и предприятията на социалната економика вземат все по-централно място на пазара и е необходимо да, да създадем точен механизъм за тяхното класифициране. Следващият аспект също е отразен в проекта доклада, а именно сътрудничеството с местните и регионалните власти, като се посочва и обратната връзка в този случай. Необходими са мнения на двете страни. Предприятията понякога гледат, така да се каже, на местните и регионалните власти не толкова като на партньори, колкото на заинтересовани страни и обратното може да се каже също. Така че всичко това би трябвало да бъде подобрено и е, нашите МСП е, да се отправят по един много по-успешен път напред. Мисля, че нашия докладчик действително се появи на време, за да представи своята позиция. А сега госпожа Томашик. Е, благодаря ви. Смятам, че наистина това е отличен доклад, който и се характеризира с една много добра структура. Основните проблеми е, са посочени, е, основните проблеми по отношение на МСП, е, комплексността на е, схемите за финансиране, държавните помощи, законодателството и е, редица други е, много проблеми, свързани с кохезионната политика, с по-доброто е, регламентиране и регулиране, създаването на е, капацитет, връзките с местни и регионални власти, времено промени в обучението, и, което се предлага и от учебни заведения, и от други партньори на място, както и е, естествено управлението на самите предприятия. Благодаря, Съвсем накратко. И аз искам да дам своята оценка на съвместната работа през последните седмици. И резултатът е балансиран доклад. Той привлича вниманието към един стратегически въпрос за малките и средни предприятия и дерогациите на режима за помощите – и имаме система за подпомагане на МСП посредством структурните фондове и системата на кредитите. Трябва да обърнем обаче особено внимание, тъй като темата е деликатна и в Европа в момента, в някои части на Европа, е, възниква въпросът за това как е, управлението да стане по-прозрачно, да откликва в по-голяма степен на потребностите на МСП и как е, да се осигурят финансови средства. Целта е да имаме дългосрочен подход и за тази, за тази цел трябва да, да положим специални усилия. Това, което е, искам да кажа за доклада е, е свързано с социалното новаторство. Фундаментална тема. Аз е, мисля, че през е, следващите часове можем да свършим нещо по този въпрос. Имаме нужда от съвременни предприятия в Европа, съвременни модерни предприятия предприятия, което са в състояние да посрещат предизвикателствата, свързани с устойчивата економика, с екологичната устойчивост, но също така от гледна точка на, социалния, на социалните въпроси. Аз мисля, че по този въпрос можем да работим, но заедно с това искам да изразя оценката си за работата, която вече е свършена. Господин Ропе е следващия. Благодаря. Ние от Литва а, чества 98 годишнината е, от създаването си и а, а, а, ние а, е, е, държим много на този ден, на тази дата. А, тя е свързана естествено и с темата, която разглеждаме, с заетостта, с предприятията. А, е, малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската економика. Те са ключът е, към е, напредък в социалната сфера, към повече заетост. Трябва да помислим най-вече за това как се освояват средствата в рамките на различните политики на Европейския съюз, посветени на малките и средните предприятия и дали сме постигнали действително възможно най-доброто равнище в това отношение и дали средствата до всеки път допринасят за създаване на повече заетост. Дали в градовете проектите се развиват по един адекватен и коректен начин. В много държави членки нещата трябва да се разгледат и в тясна връзка с данъчната политика. Има ключови, съществени, големи компании, които избягват данъци, огромни суми всъщност заобикалят хазната по този начин, да кажем IKEA, е, IBM е, и други от е, тези транснационални кампании би трябвало да допринасят също за развитието на региона. Значи, Благодаря, и аз искам да приветствам доклада и да благодаря на докладчика Дамато. Подчертахте много важни елементи за конкурентоспособността на МСП, като намаляване на административната тежест, ускоряване на изпълнението, разпространение на знанието сред държавите членки МСП, обслужване на едно гише на ниво Европейски съюз – също така подчертахте необходимостта от ускоряване на изпълнението. Искам да добавя, че ние трябва да помислим и за принципа на партньорство и въвеждане и спазване на принципа за партньорството не само на етапа, на който разработваме оперативните програми, но също така на етапа, на който се разработват предложения, така обявяват се търгове за МСП. Има ситуации в държавите членки, в които някой в някои случаи се започва с проекти с открита покана за участие и след това се сключват, има само двама участници Тоест, спецификациите на търга не съответстват на възможностите и потребностите на МСП. В момента те имат нужда от различно финансиране, от безвъзмезни средства, от субсидии. Но това е трудно. И всичко това се дължи на липсата на партньорство Друг проблем, който е много видим, е достъпът до финансиране и намаляване на, на опасността ситуацията в страната да а, повлияе върху възможността за получаване на финансиране защото дори да получат средства по средствата за сближаване, възниква проблем с съфинансирането. Вчера обсъдихме въпроса във връзка с доклада на ЕИБ. Господин Етериш, заповядайте. Дебатът ме интересува, защото преди да бъда избран в парламент, този парламент, участвах в малки и средни предприятия и, и имах интересния опит да управлявам едно такова управление. Онова, което ме интересуваше по това време, бяха ниски и упростени данъци, по-слабо регулиране по отношение на документацията, достъп до квалифицирана работна ръка и по-низки бариери пред международната търговия. Възможността да търгуваш със света, а не само с Европейския съюз. Онова, което не ме интересуваше, беше социалното новаторство, устойчивостта и околната среда, защото целта ни беше да правим пари. И заедно с това да наймаме хора, като правим пари. Установихме, че когато условията в една страна са добри, бизнесът ще бъде добър. Е, и бизнес идеята ще привлече инвестиции. Не винаги е необходимо правителството да инвестира, за да се, за да се получи нещо. Доклада ще бъде много интересен, дебата ще бъде интересен, но от гледна точка на човек, който е участвал в малко и средно предприятие, ако ще работим по такива е, доклади, нека да не се занимаваме с регламентация и да отървем е, фирмите от... Така че хората да могат да печелят. Не вижда. А, господин Ван Нистелрой, разбира се. Благодаря, госпожо председател. И искам да поздравя колегата за доклада. и за бързината, с която той беше разработен. Помня дискусията дали това да бъде доклад за изпълнение или не. Да, видях, че може да бъде доклад за изпълнение, тъй като беше разработен много бързо. Това е чудесен пример за това, че човек може да реагира бързо на проблемите, отнасящи се до регионалната политика. Сега, когато говорим за различията между държавите членки в областта на изпълнението, забелязваме, че някои държави се справят много добре. И вие обяснявате това много добре. Защо обаче не обясните защо някои държави се справят добре, а други не? Има направени проучвания, които потвърждават онова, което казвате във вашия доклад. Там се казва Италия, Испания, България, Финландия се справят добре. Или поне по отношение на инициативата за МСП. Но в друг пасаж се казва, някои държави членки освояват средства, в не толкова голяма степен. Искам да знам обаче защо пет държави членки се справят добре, а други не се справят толкова добре. Така че бих искал да чуя малко повече за причините. Това за мен би било много интересно. Второ, на мен ми прави впечатление цифрите по доклад по член 16 алинея 3 между 4 и 9 милиарда евро са били инвестирани в този период. В нашите разговори за МСП ни обръщаме внимание на средства, политика за сближаване и наличните средства са повече отколкото си мислим. В ИТРЕ също се обсъждат малки и средни предприятия – и в тази е, комисия обръщат, е, и там се обръща внимание на средства, които са необходими, на инструментите, които са необходими. Но забелязвам, че инвестициите в е, нашия контекст са двойни. Има тематична концентрация. Това е в, това е фона на новия период и след това има тематична концентрация по точка трета. Това е подкрепа за малките средни предприятия. Трябва да кажа, че приветствам факта, че сме постигнали тези чудесни резултати и мисля, че трябва да им осигурим висока степен на видимост. Не смятам, че има нещо лошо да се каже ясно, че ние сме основни инвестиционен инструмент, можем да се гордеем с това. Също така, искам, ми се ще да, да се видят съветите, които се дават от независими институти и тук се говори за синергия или взаимодействие. Вие споменавате това в е, изложението на мотивите, които в моят документ са на страница 9. Но ако едно малко и средно предприятие иска лесен достъп до средства или иска достъп до рисков капитал, няма значение откъде ще дойдат тези средства. Структурните фондове от инструмент за МСП, те чисто и просто искат парите. И когато говорихме за фонда за стратегически инвестиции, ние обсъждахме дали искаме голям брой инструменти, които да се подразделят по-нататък, или пък искаме един общ инструмент. Нека да видим с какви инструменти има в Европейския съюз и да видим ние какво правим по този въпрос. Последното, което искам да кажа, е свързано с инициативата за повече подкрепа за нови предприятия, така наречените стартап. Това беше в доклада Чибровска. Въпросът е, че има много новосъздадени предприятия и мисля, че подкрепата за тях е, е сериозна. Проблемът е едно новосъздадено предприятие да бъде отгледано така, че да стане голямо. Има микрокредити за такива нови предприятия. Има различни възможности за финансиране, е, но когато за да се направи е, стъпката към няколко стотин е, милиона, възникват проблеми. Е, ето, тук е редно да насочим вниманието си. И така. Обобщение. Защо някои държави членки се справят по-добре от други? Има ли обяснения? Второ, взаимодействие, синергии. И три, новосъздадените предприятия и как да се премине от новосъздадено предприятие към пълноценно работещо такова. И може би можем да използваме малко повече доклада сега. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Тук са господин Лов и господин Марек Тезов. Кой от вас е, ще вземе думата, господа? Благодаря, госпожо председател. Генерална дирекция регионална политика за интелигентно устойчив растеж. И слушах внимателно дискусията, прочетах доклада. В дискусията се говори за необходимостта от усъвършенстване на финансовите потоци и за по-лесен достъп до альтернативни източници на финансиране. Също така упростяване на процедурите, взаимодействие между различните източници на финансиране. Отбелязахме акцента върху осигуряването на повече подкрепа от страна на държавата, прозрачност, повече прозрачност, по-добро използване на местните и регионални власти – намаляване на пречките пред търговията, пречките пред изграждане на вериги на стоиността и как МСП да работят заедно. Отбелязахме потенциалните възможности на научни, на изследвания, които да покажат защо в, е, в някои райони нещата вървят, в други не толкова. Разпространение на добрата практика и положителния опит по отношение на същината. Е интересно да отбележим акцента върху подобряване на квалификацията и уменията и предприятията и социалните предприятия. Ние смятаме, че оперативните програми са насочени към стратегическите приоритети и по-конкретно е, гарантиране на подкрепата за МСП. В процеса на подбор на проектите акцент е близо до услугите, подкрепа за информационно-комуникационната дейност, но също така подкрепа за изграждане на пазарно участие. Ние бихме поставили акцент върху платформи за подкрепът, което е изключително важно. Технологичен трансфер и механизми за израстване на новосъздадено предприятие и превръщането му в пълноценно предприятие. Очаква се 800 хиляди фирми в Европейския съюз ще се възползват от подкрепата. 140 хиляди са новосъздадени предприятия. От гледна точка на подкрепата се надяваме, че половината ще може да се осигури чрез финансови инструменти. Полагаме огромни усилия да се постигне добър резултат. Сега няколко конкретни въпроса. Що се отнася до упростяването, ние работим за изпълнение на това, което ни препоръча работната група намаляване на административната тежа с особен акцент за малките и средни предприятия обединяване и взаимодействие между различните източници на финансиране. Полагаме усилия различните инструменти да се допълват взаимно, особено що се отнася до Хоризонт 2020 и Фонда стратегически инвестиции. Е, тогава, когато проекти са преминали през е, процедурата за подбор по, хоридор, по Хоризонт 2020, добри проекти, но по някаква причина не могат да получат е, нужната подкрепа, ако качеството е високо, ще получат, ще бъдат сертифицирани така, да, така че да бъдат насочени към фонда за стратегически инвестиции. Е, обсъждаме начини за ускоряване на изпълнението. Това е част от е, нашата дейност. Ние полагаме огромни усилия да се ускори е, процеса на реализация на проектите. Искаме да стане така. Искаме да се решат проблемите свързани с закъснелите плащания и също така да се отчете спецификата на различните райони, да се използват положителните страни и да се работи за отстраняване на недостатъците, които пречат на добрата реализация. Също така искаме да видим как другите инструменти могат да помогнат, като макрорегионалната стратегия, обмяна на опит. И накрая отбелязваме, което смятаме, че е много важно, разработване на малки и средни предприятия в контекста на беженската криза – и по-конкретно работим с управителните органи, за да ги насърчим това да стане и да видим как може да стане това в местния регионален контекст. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Дамато, имате думата, за да приключим дебата. Благодаря на колегите за изказванията. Аз самата ще внеса изменения, за да се усъвършенства доклада. Очаквам вашите идеи. Конкретен въпрос на господин Ван Нистелрой. Отговор, който мога да дам, относно въпроса защо в някои страни се получава по-добре, отколкото други за малките и средни предприятия. Отговорът може би е свързан с това, че в някои региони, в някои държави членки оперативните програми е, са разработили по-добри тематични програми. Това е първият ми отговор по трябва да се анализира по-подробно, разбира се. Също така се отнасям положително към идеята за интернационализацията. Смятам, че според нас че винаги акцента трябва да бъде върху единния пазар. Има нужда от по-добро, по-добра разяснителна кампания сред потребителите за качеството на нашите продукти на предприятията. Аз съм съгласна и с препоръката да се застъпи по-добре темата за квалификацията и обучението на младежите и а, заетостта на жените. Социалното новаторство е подчертан от колегата Коцолино е важен проблем. Това е важно в региони, които изпитват проблеми. Ето тук държавата може да помогне за подпомагане на някои особено уязвими групи. Приканвам ви да, да работим всички заедно. Благодаря. Приключваме дискусията по доклада за изпълнението и преминаваме нататък към втората точка тази сутрин. Проекто доклад за стратегията за сближаване и научно-изследователски иновационни стратегии за инициативата за интелигентна специализация. Това е в подкрепа на стратегическата на на тематичната концентрация и води до акцента върху резултатите възоснова на относителните тежести на всеки регион. Целта е да се насърчи растеж основан на, на знанието, както в по-развитите, така и по-слабо развитите региони, както е застъпено в сегашния преходен регламент – Стратегиите са предварително условие за разработването на финансиране. Държавите членки или регионите, които не са спазили това условие, в момента работят по своите стратегии в взаимодействие с комисията в рамките на плана за действие. Днес нашия докладчик ще представи проекто доклада. Предлагам крайен срок за внасяне на изменения да бъде 12 часа четвъртък на 25 февруари. Разполагаме до, с време до 10.45 за обсъждане на доклада. Давам думата на докладчика, след което ще дам думата на докладчиците в сянка. Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. В вашето представяне на доклада на тази точка, вие ясно заявихте, че темата е изключително важна за Европейския съюз. Тя е важна, защото иновациите сами по себе си са нещо фундаментално. Ако искаме нашата економика да стане по-конкурентоспособна и ако искаме да имаме по-добри, по-качествени работни места и по-голяма заетост в Европа. По-настоящем с оперативните програми, които имаме, нямаме конкретни резултати. Ето защо с настоящия доклад се опитваме да посочим с пръст най-важните неща, ако искаме да подобрим своите стратегии. Става дума за е, стратегии, насочени към е, публични институции, към е, частни заинтересовани е, лица. Това е първия доклад е, с такъв характер в рамките на настоящия мандат на, мандат на парламента. Вероятно сте прочели доклада, той е разделен на 6 части и в тези 6 части аз очертавам приоритетните области за така наречената интелигентна специализация, както и работата, която трябва да се извърши в тези области. Искаме да продължим работата по текста, тя не е приключила, вие ще дадете естествено своя принос и аз съм убеден, че вие ще помогнете, за да се обогати текста. Днес имаме размяна на мнения ще чуя с голямо внимание това, което имате да ни кажете и се надявам, че документа в крайна сметка ще помогне за укрепване на тази стратегия за интелигентна специализация в цяла Европа. Благодаря на всички вас, които са готови да участват и са готови да допринесат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Валкарсел. Започваме с докладчиците в сянка. Господин Ван Милтенбург. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ако правилно съм разбрал, тук в залата няма други докладчици в сянка, затова ми давате думата първо на мен. Искам да поздравя докладчика. Документът е много добър, имам обаче е, няколко бележки. Докладчика за структурните фондове смята, че трябва да има повече иновации, но в по- слабо развитите райони няма достатъчно иновации и няма достатъчно инвестиции за иновации. Ще дам един пример с моя регион. Южна Холандия. 75 милиона евро там са предоставени за иновации по фонда, познат като ЕФРО. Това е за периода 2014 до 2020 година. Да сравним сега тази сума с тези е, 3500 милиона, значи над 3 милиарда, които се, се изразходват е, за други е, цели разликата е голяма. Мисля, че трябва да има достатъчно голяма гъвкавост по така наречените стратегии за инициативата за интелигентна специализация или RES3. Имаме нужда от диференциация, имаме нужда от повече мониторинг, защото в нашите райони има много големи разлики. Експертите, които работят по RIS e 3, смятат, че насоките за синергията са твърде теоретични. И ако те са твърде теоретични, те са нещо като усмирителна риза, а имаме нужда точно от обратното, от гъвкавост. Ето защо тези стратегии за интелигентна специализация трябва да се приспособят към новите технологии, към новия свят, в който живеем. Наблюдението само по себе си е добро, но е необходимо да не предвиждаме нови механизми за наблюдение. Трябва да използваме съществуващите. Е, обърнете внимание на така нареченото изследване за иновациите в общността. То казва много по този въпрос. В е, параграф 14 на доклада се казва, че трябва да има е, синергия между Хоризонт 2020 фонда на Юнкер, кохезионната политика. Това е нещо важно. Да, то трябва да се вземе предвид, но на практика няма да е лесно, защото има различни програми с различни е, степени на съфинансиране и те са насочени към различни лица. Има различни условия, които се прилагат е, в рамките на различни графици и така нататък. Много мога да говоря по този въпрос. Много е важно да има синергия между тези фондове, но това не трябва да се прави с лека ръка. Естествено, целта е да се подобри европейската научна и развойна дейност. Синергията, съответно, не може да е цел сама по себе си. Тя трябва да е насочена към пускане на продукти на пазара инвестициите в научна дейност трябва да водят до иновативен продукт, само че на практика това не е така и това се дължи отчасти на сътрудничеството между отраслите. Трябва да се гарантира съответно, че в регионите има водещи компании, регионите следва да копират моделите на успех от други райони, от други места. От друга страна обаче пък не трябва да се копира сляпо. И това е важно. Научно-изследователските центрове трябва да са истински такива центрове, а да не са нещо като катедрали в пустинята, ако мога така да се изразя. Трябва да се гарантира, че се подбират точните компании, за да може да се произвеждат точните продукти, които пък да бъдат пускани на пазарите. Приветствам факта, че се говори за инвестиране в човешки капитал, така ще приключа. Много компании страдат от изтичането на мозъци, за други е много трудно да привлекат най- интелигентните, най-способните служители, така че инвестирането в човешки капитал е изключително важно. Госпожо председател, нека да не забравяме, че е, хората винаги са центъра в нашите общества и те трябва да бъдат подкрепени. Ще дам думата на господин Луър, той ще се изкаже от името на докладчика всяка от неговата група. Благодаря, госпожо председател. Искам да представя гледната точка на ЕКР, гледната точка на колегата и накрая своите собствени коментари. ЕКР приветства този доклад. Смятаме, че той е основателен, логичен, подходите са добри, очетани са по конструктивен начин. Съгласни сме с докладчика, че стратегиите трябва да създават растеж основан на познанието, и това трябва да става не само в добре развитите региони, но и в по-малко развитите региони и в селските райони. Смятаме, че интелигентната специализация трябва да бъде създадена така, че да бъде нещо като предприемаческо откритие, с пълното участие естествено на местните и на регионалните власти няма нужда съответно регионите да играят водеща роля. По-добре е да има по-добра координация на самото управление. Е, интелигентната специализация е мощен инструмент за справяне с предизвикателства като е, ресурсната ефикасност, енергийната ефективност. Ние смятаме, че това е инструмент, който може да доведе до по-голяма е, конкурентоспособност. От своя страна научната и развойна дейност може да доведе до критична и продуктивна маса ние смятаме по типичния за нас начин, че трябва да има упростяване и да се премахне административната тежест, да се премахнат пречките пред процеса. И накрая нещо, което ще взема от историята като пример, историята на интелигентна специализация. По това време тя не се казваше така, но е, имаше развитие на нещо като клъстъри, имаше водещ отрасъл и около него подпомагащи отрасли. Това се е случвало в продължение на векове. Тези клъстъри обаче са имали големи проблеми. Имало е проблем за регионите, където те се намират тогава, когато се променяла конюнктурата или самата индустрия. Мога да дам за пример корабостроенето. Например, в Деван в Великобритания имаме подобен например, и когато там се случиха проблеми, околните градове също бяха засегнати. Когато правим съответно този доклад, трябва да подчертаем необходимостта от приспособимост, както каза колегата. Трябва да има специализация, която да е гъвкава и да е, не доведе до трудности тогава, когато се стигне до е, развитие. Знаете, че винаги има развитие. Като цяло подкрепяме доклада и сме готови да работим по него. Благодаря, благодаря много, господин Шкърлец. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Няколко думи за този проект от доклад. Смятам, че той като основна тема има в себе си интелигентната специализация. Какво значи интелигентна специализация? Какво значи научна и развойна дейност? Много неща могат да влязат под тази шапка мисля, че трябва да вземем предвид е, възможностите за сътрудничество, е, за специализация, които вече съществуват в е, съответните региони. Често казваме, че градовете и регионите са двигателите на Европейския съюз и аз подкрепям тази част от доклада, в която се казва, че различните държави членки създават стратегии за интелигентна специализация вместо да говорят и да залагат на регионалния подход. Регионалният подход от своя страна обаче води до по-добро освояване на средствата по кохезионния фонд и структурните фондове. Аз мисля, че когато говорим за интелигентна специализация, е, не, няма достатъчно голяма степен на, на синергия, що се отнася до оползотворяване на средствата по фондовете. За да се подобри положението, трябва да има по-добро управление на различни нива и както съм казал и в миналото, ние трябва да се стремим към нещо подобно. Освен това, Смятаме, че е важно да се постави ударението върху макрорегионите. Регионалният подход трябва да води до по-добри резултати за интелигентната специализация. Ако имаме обаче макрорегиони и трансгранично сътрудничество и съответно по-добро изпълняване на проектите, така ще постигнем и повече от целите на стратегията за 2020 година на съюз. И ето защо по тази причина искам да подчертая, че в доклада се отделя твърде голямо внимание на така наречените центрове на високи научни постижения. Малките и средните предприятия също могат да са двигател за иновациите. Има малки региони, има малки градове, които също могат да дадат своята дан, за да се развие региона. И те също могат да допринесат за специализацията на регионите, възоснова естествено на своите ресурси, ресурси и е, компетентност не може да, да пречим на е, някои региони или места, просто защото са малки, ако те са готови да осъществят един е, успешен проект. Освен това, смятам, че доклада поставя твърде голямо ударение върху техническите иновации. Знаем, че в много интересни проекти на ЕС, като например кръговата економика, е, твърде много се говори за инвестиции в познания познания, които от своя страна пък да доведат до нови модели. Кръговата економика е само един пример. От друга страна обаче социалните иновации също са важни. Те също могат да повишат осведомеността на гражданите, да доведат до промяна на, на тяхното поведение и навици. Това се доказва от два много успешни проекта на Европейския съюз. Няма как да постигнем достатъчно, ако не инвестираме и в промяната на поведението на нашите граждани. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Темата е много интересна. Регионите през програмния период трябва да концентрират средствата към научни изследвания, иновации, интелигентна специализация. Това трябва да държи сметка за спецификата на всеки регион. Не подчертават се различни аспекти, свързани с повишаване на конкурентноспособността на економиката, създаване на нови работни места и разпространение на положителен опит и, разработ... и развиване на предприемачески дух. Акцента трябва да бъде върху конкурентоспособността на малките микро и средни предприятия, както и зелените предприятия. Много е, е важно да се привлекат всички заинтересовани страни, като се залага на потенциала на всеки регион и силните страни на всеки специализацията ще даде възможност да се постигне интелигентна специализация. Принципът на партньорството придобива особено значение. При изготвянето на програмирането някои държави членки – решиха да обърнат внимание националното ниво, без да дадат възможност на местните регионални власти да изразят своето становище, а това ги това лишава от потенциала на специализация. Различните нива могат да осигурят изпълнение на онова, с което различните страни са силни. Искам да кажа в заключение, че партньорството между обществено, че обществено-частното партньорство е много важно. Аз съм съгласна с това, но трябва да се наблюдава това партньорство в всеки конкретен случай, за да не стане така, че да се е, приватизират обществените услуги, а да се придаде обществен характер на дълговете. Благодаря следващия оратор, господин Етерич. Um... Благодаря ви. Е, този доклад е пример за това, което според мен Европейския е, съюз е, е, не би трябвало да бъде и това, което би трябвало да бъде съответно. Започваме с Европа и Хоризонт 2020, да. Добре, е, как точно е, можем да спестим въпросните суми, за които става дума в размер на милиарди? Какво точно трябва да направим? Как е, да насърчим интелигентната специализация? Така че в моята страна, която е родината на индустриалната революция, да, има действително проспериращи предприятия и интелигентна специализация. Ние се нуждаем от финансиране, но за нас не това, което се предвижда именно на европейско равнище е, е от полза. Би трябвало да помислим за национално решение. Следващият оратор. Благодаря на докладчика. Благодаря за този добър и интересен доклад. Господин Хетман говори. Има интересни моменти, свързани с по-добрата координация на различните е, равнища на управление, с е, синергията е, в това отношение, финансирането, иновациите, включително и по отношение на финансирането. Но когато говорим за стратегии за регионални иновации, тогава ще трябва да погледнем е, как изглеждат регионалните стратегии в това отношение, не само тук, но и отвъд океана. Не бива в никакъв случай тези стратегии да е, се припокриват, е, когато става дума за региони в съседство с един до друг. Има така някакви модерни тенденции, които в определен момент като че ли обхващат всички региони и са склонни там да се разпространяват. Има хора, които ги поддържат. Но това, което очевидно е особено привлекателно за развитието на регионите, в повечето случаи е така наречената бяла економика. Машиностроене, химическа индустрия, също са сектори, в които има много иновации. Развитието на регионите, най-вече от гледна точка на интелигентната специализация, си заслужава да бъде подкрепена. Ще предложа някои изменения, които ще допълнят доклада. Най-вече във връзка с необходимостта да подчертаем изрично научните изследвания и развитието на економиката. Става дума за една тясна връзка, която е необходима именно между економи... науката и бизнеса. Ще внеса изменение и по отношение на агенциите, които разпределят финансовите средства. Те би трябвало да е, бъдат и малко по-настъпателни, не само да разпределят, не само да оценяват, но и да е, оценят е, във връзка с необходимите потребности най- успешните дейности е, и е, онези, които най-малкото имат, е, така да се каже, шанс за повече напредък. Много моля. Да не забравяме, че има интересни иновации в микропредприятията, в малките и средните предприятия. И е, те биха могли да се конкурират в това отношение с е, някои от големите компании е, в този свят. Господин Фан Нистелрой, е, докладът на колегата Абел Карцел Сисо е много добра основа е, за по-нататъчна дискусия и работа. Да, това, което е, господин Еджерч каза, е, е важно. Той постави пръста в раната. Да, добре, индустриалната революция, която започна именно в неговата родина, действително това на развитието на света е, и е, не можем е, да отречем този факт. Но в момента сме изправени на прага на, така да се каже, нова е, революция в кавички. Необходими са иновации, необходими са нови продукти, нови производствени процеси и технологии. И тази комбинация между информация, това съвместно усилие ще ни помогне да е, вървим напред. Този, който в момента взима решение в полза на интелигентната специализация, той ще трябва да вземе решение е, е, за е, 4 или 5 сфери, в които е, ще се помисли вече по отделни теми или под е, теми е, в регионите. Не е необходимо е, всички региони да преоткриват колелото и топлата вода. Не, трябва обаче във всички региони това колело да се върти и да води към по-добри резултати. Ето, това е в крайна сметка основната теза, която бих искал да а, споделя с вас в момента. И сега вече по съдържание а, относно доклада през декември. Посетихме съвместния център за научни изследвания съвместния изследователски център. Е, имам предвид едно посещение в рамките на нашата комисия. Говорихме и за инициативата за интелигентна специализация на държавите членки и говорихме за това дали чашата е, е пълна или наполовина, наполовина пълна или наполовина празна. Е, е, казахме тогава в края на дискусията, да, тя е наполовина пълна, но трябва да се работи и трябва да се премислят и обсъдят много неща. Комисията като че ли е пропуснала някои неща. Само, така да се каже, екс-анте действия няма да помогнат в член 25, в параграф 25 е, има един призив към комисията да предприема и действия по контрола е, на много по-ранен етап, предварително и в хода е, на самите иновации и програми и тогава да се коригират нещата в крачка. За това говорихме вече днес. Въпросът е какво комисията смята да предприеме ook toen kwam er al naar boven dat Помня, е. specialization moeten... Едно малко изслушване е, в нашата комисия по тази тема и казахме тогава, че интелигентната специализация трябва да бъде един действително много добре е, и интелигентно и умно подготвен процес. Кохезионната политика иновациите, е, инициативата за интелигентна специализация, всичко това естествено е свързано с Хоризонт 2020, с е, Европейски семестър. Е, така че нещата трябва да се разглеждат в пакет. И сега не, не може да конструираш колата с четири колела и след това накрая да се опитваш само на едно колело да караш. Не преди е, 10 години, ако си спомняте, Nokia бе едно огромно предприятие, което играеше световна роля. Това беше световния лидер. Е, след това обаче нещата много се промениха. И да, а, е, сега обръщам се към колегата от Великобритания, за да му кажа, че в момента не Уестминстър и е предприятията в Англия така, са революционната и движеща сила, а американците. Те създават важните продукти, важните инструменти, те е, е, движат нещата. Дали е, става дума за тридименсионалния печат, за интернет на нещата и така нататък. Е, Индустрията се променя, пазарът се променя и е, ние ще останем в страни от процесите, ако не ги следим и не се е, адаптираме към тях е, бързо, гъвкаво. Естествено, за това са ни необходими научни изследвания, е, а също и то и приложни е, научни изследвания. Нещата

са свързани естествено и с образованието, с обучението. Не става дума само за това да очакваме от предприятията да постигнат нещо. Трябва естествено по цялата верига да тръгнем и да видим как успешно ще се развие стратегията, така че да доведе до желания резултат. Очаквам с нетърпение комисията, за да чуя как тя гледа на нещата сега, през 2016 година. Смята ли комисията, че е необходимо да променим курса? В седмия доклад за сближаване са набелязани е, в това отношение някои е, текстове, е, така включени са, без ние да сме участвали в тях. времено централните елементи на Хоризонт 2020 заслужава внимание. Там има едно централизирано управление. Брюксел решава нещата, но ние не желаем така да се развиват нещата. Това е друг свят. Ние желаем да го променим. Именно този свят. Ако се налага, ще изпратим пионерите, защото без тях просто няма да стане. Така че трябва да изиграем една определена е, игра, която е в полза на европейските граждани, на Европа. Европа не бива да пропуска влака, който препуска с вясна скорост край нея. Как ще се организират нещата и в учебните заведения, е, трябва да помислим за това, за да не загубим битката. И още една забележка, по-скоро един въпрос към комисията – интелигентни градове, интелигентна специализация, как да, да мислим за тези неща в тясната им връзка и взаимозависимост. Естествено, имаме много-много е, е, инициативи, е, стратегии, концепции за така наречените интелигентни градове във връзка и с новите технологии, с е, иновациите. Как точно да, е, да се е, гледа на тази взаимозависимост, интелигентна специализация, интелигентни градове, трябва да излезем с съвсем конкретни стъпки и действия в това отношение. Да, искам да чуя какво планира е, комисията в това отношение. В миналото нямаше интелигентна специализация. И при някои технопаркове е, е, не остана нищо друго, освен да кажем един човек на рецепцията и отпред на входа, който да показва, че всъщност нищо вече не се случва в този технопарк. Точно това бихме искали да избегнем очевидно ще са необходими различни инструменти. И тогава вече е, с тези инструменти, ако са точните инструменти и подходящите инструменти, ще можем да тласнем напред интелигентната специализация ще можем ли в крайна сметка е, да се справим с е, тази стратегия и платформата S3? При посещението в Севилия видяхме, че нещата е, вървят добре. Търсят се партньори в рамките на отделни партньори, но след това заедно с партньора да се постигне именно желаното ускорение, това все още не е постигнато не успяваме. Така че през 2016 година трябва да се обърне внимание на тези моменти. На параграф 25 е много важен. Благодаря, господин Нисле е, Рай. Ще напомня и на вас, и на всички е, е, колеги, естествено, че трябва да е, имаме предвид регламента при и така разумните норми при дължината на изказванията, защото има и други оратори. Ще се опитам да бъда по-кратък от докладчика. Когато прочетах проекто доклада, мога да кажа следното. За 2014 година държавите членки е, трябваше да разработят стратегии за научни изследвания и новаторство. Ето защо аз смятам, че е много странно и е жалко, че някои държави членки имат стратегии на национално, а не на регионално ниво. Как са били одобрени тези стратегии от Европейската комисия? Не би ли трябвало по-стриктно да искаме от комисията да обърне внимание на държавите членки да преразгледат стратегиите, които не обхващат регионалното ниво. В противен случай ще дойде 2020 година и пак ще започнем да се обвиняваме, че не са изпълнени регионалните политики. Можем ли да кажем, че регионите нямат идеи? Е, нека да, да вземем възобновяемата енергия. 53% от държавите членки закупуват енергия от други страни. Така че има едно широко поле за действие. Има държави членки, има региони, които произвеждат 80% от възобновяемата енергия. Имаме райо, области, в които можем да бъдем много активни. Има подобни примери в Литва. Е, инвестиции бяха правени заради самите инвестиции. Бяха правени инвестиции на зелено, които не произведаха никакъв резултат. Нека да обърне внимание на този въпрос. Е, комисията трябва да ги оцени. Сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Е, Председателката се извинява за евентуалното неправилно произнасяне на имената на представителите на Европейската комисия. Докладът е много важен. В параграф 1 се говори за значението на подхода интелигентна специализация – за постигане на целите 2020. Регионалната политика подкрепя растежа и работните места. Работихме заедно в тази област и не, мож, не е преусилено да се каже, че подходът е отдолу нагоре няма налагане отгоре, надгражда се върху това, което самите региони желаят. Работихме заедно върху нормативната база, за да може това да се реализира. Поставихме силен акцент върху програмата и процеса, така че интелигентната специализация – да се е, включи в програмите. Знаем, че нещата са в процес на изработване. Успяхме и е хубаво да се каже това, чрез интелигентната специализация успяхме да мобилизираме е, уменията и знанията в службите на Европейската комисия. Тук има колеги от Генерална дирекция научни изследвания, работим с е, колеги от други генерални дирекции. Споменахте и съвместни изследователски център. Е, положихме големи усилия за да функционират добре партньорствата да участват активно учените в разработването на стратегии за интелигентна специализация, като се привлича бизнесът. Използвахме вашата подкрепа, в, особено в периода след 2007 година, за да обединим изследователската общност, с бизнеса. С ваша подкрепа успяхме да се свържем с изоставащите региони, за да видим къде са проблемите. Искаме да анализираме успеха, за да можем да осигурим обмяна на положителен опит. Основният инструмент е стратегията за интелигентна специализация и платформата за нея. Тук участваха 170 региони в Европа. Те, те изразяват желание да споделят своя подход към интелигентната специализация. Темите, които се очертаха от стратегиите в различните региони, са енергетика, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, модернизация на индустрията, триизмерни принтери, нанотехнологии. Тук не става дума само за високи технологии, разбира се, селското стопанство и органичното замеделие, подкрепа за цифровия пазар са също теми, които се очертаха. За да могат обсъжданите въпроси да бъдат анализирани и вие сте добре дошли на няколко прояви, които организираме следващата седмица по инициативата на региони. Бяха създадени прояви, за да съберат на едно място заинтересовани страни. Събраха се 25 региони. В конкретния случай региона Северна Брабантия е, организира проява. Също така въпросите за платформата за обмяна на, за размяна на знания в областта на биоекономиката. Що се отнася до казаното от господин Ван Нистелрой – за прегледа тази година. В началото на юни ще се проведе конференция Интелигентни региони. Там ще направим равносметка на постигнатото. И на тази основа ще разработим подходи за бъдещи мерки. Няколко е, въпроса се очертаха в хода на дискусията и аз е, ще се спра на тях. Нужно е предпоставките да се отчитат. Споделяме казаното от вас, е, че това не е само законодателство на книга. Нужно е практическо изпълнение. Подходът на интелигентната специализация се отнася не само до високите технологии. Става дума за това да се използва всички силни страни на регионите. Много е важно да се види кои региони изостават и защо, и да им се помогне. Е, искаме да се установи и връзка между тази инициатива и инициативата интелигентни градове. Подходът е, е новаторски и съдържа сериозен потенциал за успех. Приветстваме и призива в доклада за доклад през 2017 година, в който да се направи анализ и оценка на тази дейност, която е толкова важна за регионалното развитие. Благодаря. Благодаря. И сега господин Валкарсел Сисо, имате думата за заключителни думи, ако желаете, естествено. Много благодаря, госпожо председател. Искам в началото най-сърдечно да благодаря на всички колеги, които се изказаха и дадоха своя принос. Много интересни коментари бяха направени, много полезни изказвания. Аз мисля, че мога да се идентифицирам с голяма част от заявеното. Като цяло съм съгласен с всичко или почти всичко, което беше казано. Вашия принос към доклада вече е на лице и аз мисля, че приноса ви ще, ще е полезен, вие ще продължите да допринасяте освен това, това не е края на процеса. По толкова обсъждания въпрос за гъвкавостта. Беше казано, че не искаме да има две теоретични директиви, които да слагат усмирителна риза на усилията на този фронт. И ето защо следва да се опитаме да намалим бюрокрацията в една сфера, където тя така или иначе е доста голяма. Имаме нужда от едно обновяване, от един нов продукт, ако искате. Трябва да се възползваме от съществуващите възможности, от съществуващите средства и следва да намерим и онези компании, които са достатъчно добре обучени, за да постигнат целите. Вие говорихте за конкретни точки в доклада, говорихте и за преамбилната част. Мисля, че и в материално-правната част на доклада, и в преамбилната част можем да напишем нещо, за да вземем преди всички ваши съображения. По точка 6 управлението на много нива и капацитета. Там трябва да кажа, че се споменават онези държави членки, които са решили да и изберат националния подход. Какво да кажем обаче за местните и за регионалните власти и за възможността те да дадат а, своето мнение? Мисля, че това може да се случи, ако отворим вратата пред тях, тъй като местните и регионалните власти естествено могат да изиграят своята важна роля. Те не трябва да бъдат изтиквани в страни не искаме националното ниво да е, има приоритет пред регионите. Много говорихте за координация е, в целия процес на изпълнение, е, в процеса на разгръщане на стратегията и на оперативните програми. Трябва да има промяна на мисленето, да има иновационни политики, които пък от своя страна да са в сърцевината на международното сътрудничество, на междурегионалното сътрудничество. Това са различни нива, за които говорим и вие говорите. Чухме призив за упростяване на процедурите. За премахване на бариерите, премахване на административните процедури пред е, различните кандидати. Говорише се освен това за липсата на, на синергия между финансовите инструменти на Съюза. Малко по-нататък в доклада казваме, че само част, много малка част от регионите са устроени така, че да се отразяват техните най-важни приоритети. Например, цифровия дневен ред, ресурсите. Ето защо искаме и други региони също да тръгнат по този път и средствата трябва да се използват и за тази цел. Имам предвид средствата по европейските фондове. Споменаваме необходимостта регионите и държавите членки да прилагат свои собствени механизми за наблюдение. Говорим за текущ, постоянен мониторинг на е, стратегията РИС-3. Трябва обаче да се укрепят връзките между регионалните економически структури, между самите приоритети и преди да приключа, още само два коментара. На първо място, иновациите. Много дружества използват различни форми на иновации. В дългосрочен план обаче подкрепя, подкрепа се предоставя само за иновации на основата на технологичното познание. И последният ми коментар е, че е, в доклада отчитаме факта, че една добра стратегия на хартия никога няма да успее, ако не подкрепим и услугите за компаниите. Надявам се, че така съм отразил всички коментари на колегите, че съм ги засегнал в една или друга степен. Позволете ми още веднъж да благодаря на всички и съм сигурен, че ще включим всички тези коментари в доклада. Благодаря, казва председателката. Така приключваме с дебата по тази тема. Искам да ви напомня какъв е крайния срок за измененията. Това е 25 февруари. Следващата точка от нашия дневен ред е размяна на мнение с господин Сим Калас, председател на групата на високо ниво, посветена на упростяването на политиката на сближаване. Много говорихме за упростяване днес. Сега ще имаме възможност да поговорим с господин Калас. Целта на новата група на високо ниво за наблюдение на упростяването на а, изпълнението на фондовете. Добре дошъл, между другото. И така, целта на, на, на групата на високо ниво е да се намали административната тежест и правилата за бенефициентите. Първото заседание на групата беше на 20 октомври миналата година и на това заседание председателя и 12-те е, члена се срещнаха с представители на различните институции, включително и хора от Европейския парламент и от нашата комисия. На следващите заседания на 1 декември и 2 февруари групата на високо ниво говори по важни въпроси като упростяване на разходите, електронна кохезия, гъвкавост за МСП и финансови инструменти. Комисията по регионално развитие изказа своята силна подкрепа за тази нова група на високо ниво и се надяваме, че наистина ще има упростяване и пречките ще бъдат премахнати, за да може бенефициентите по структурните инвестиционните фондове да имат достъп до средствата и да може средствата да са достъпни в различни региони. Много се радваме, че председателя на тази група на високо ниво, господин Калас, прие нашата покана да дойде в комисията, да поговори за работата на групата и да представи резултатите от работата на групата. Имаме един час на разположение за разговора с господин Калас. Ще му дам думата, за да представи работата на работната група и след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Ще започнем с координаторите. Първо има думата господин Калас. Заповядайте. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да приема тази покана и да представя пред вас е, предварителните резултати от работата на групата на високо ниво. Благодаря за това, че ме поканихте. Уважаеми госпожи и господа, между 2004 и 2010 година аз бях заместник-председател на Европейската комисия и отговарях е, за освобождаването от отговорност наред с други неща. Работихме усилено по това време, заедно с Европейския парламент, най-вече с Комисията по бюджетен контрол, като целта ни беше да намалим нивото на грешките при управлението на структурните фондове. Естествено, неправилното управление на структурните фондове винаги е било и остава голям проблем за целия Европейския съюз. Положението не се е променило, то е същото всички грешки, всички примери за лошо използване на средства по структурните фондове вредят на нашата репутация. Ето защо от политическа гледна точка е, за мен е много важно да се опитам да направя нещо, да упростя правилата. Трябва да има по-малка сложност, това означава естествено и по-голяма прозрачност и по-малко, по-малко грешки. Но проблема не е лесен за решаване. Много бенефициенти е, смятат така. Какъв е мандата на нашата група? То е следния. Трябва да изслушаме бенефициентите, да видим какви са техните мнения, да чуем всички заинтересовани страни Е, включително управленски органи в е, комисията и е, да вземем предвид позицията на, на всички наистина. Много бенефициенти се оплакват от сложността на фондовете, много голяма бюрокрация и когато се стигне до някакъв резултат, все пак много бенефициенти казват, че повече няма да кандидатстват никога. Това не е добре. Трябва те да се опитат, ако не е друго да кандидатстват. Нашата цел съответно е да опростим живота на, на бенефициентите. Ние разгледахме различни положителни примери за това как се опростяват нещата. Освен това, искаме да намерим и нестандартни решения, да намерим иновационни решения за упростяване. Знам, че неодавна в Европейския парламент се говореше за упростяване на, на всички тези процедури и комисията от своя страна пък поиска от нашата група да направи предложения за конкретни действия, които да максимизират потенциала за упростяване в настоящия период 2014 до 2020 година. Това е основният период, е, основният хоризонт, е, в който сме се концентрирали е, в момента. За това ще говоря малко по-късно. Какви са първоначалните заключения и препоръки на групата на високо ниво? Вече започнахме да разговаряме по четири теми през декември. Електронно управление, упростяване на, на разходите, различните опции в тази е, е, е, област, е, финансовите инструменти и е, вече имаме е, различни е, резултати, например по отношение на електронното управление, е, упростяването на, на, на разходите. Тези резултати бяха постигнати още преди е, началото на месеца февруари. Какви са сега основните заключения? Електронното управление. Комисията трябва да продължи да улеснява възможността за държавите членки в рамките на периода да разполагат с обща платформа е, и е, система, която да се основава на информационните технологии, на, на обмена на одитна информация. За настоящия период не трябва да се подкопава потенциала на електронното управление и трябва да се опрости процеса за кандидатстване от страна на бенефициерите, за, за, за получаване на, на средствата. Това може да се направи, като се поясни допустимостта на електронните документи за всички и освен това трябва да се получи съгласието на всички релевантни одитни органи, включително Европейската сметна палата. Много е, различни позиции чухме, включително от моята собствена страна. Аз се гордея с нея. Електронното управление не е чудо само по себе си. Има някои проблеми, които са свързани с процесите на взимане на решения в парламента и на комисията. Тези проблеми трябва да бъдат разгледани допълнително. Електронното управление е по-уязвимо на, на, на промени, за да се променят правилата, трябва да има някакво развитие. И има нужда от време, за да се намерят реални решения, технологични решения. Има някои затруднения, свързани с интегритета на данните, съхранението на данните и те сигурността, естествено, знаете на колко нива в момента се говори за тази ИТ сигурност. Има и голям друг проблем, той е свързан с електронната неграмотност на ниво бенефициенти. Казахме, че трябва да има специално обучение в тази връзка. Това естествено ще струва пари, допълнителни средства. Може и да има полза от вложените средства, ако и те машината заработи, ще има много ползи. И когато машината работи с пълна пара, полза ще има за всички. Е, опростяването на опциите по отношение на, на разходите. Комисията смята, че е, това е бариера и много бариери, всъщност, които трябва да бъдат премахнати. Е, тук се засяга държавната помощ, тя е спомената много пъти, последователността по отношение на правилата за държавна помощ, те трябва да бъдат пояснени максимално бързо и опростени. Опростените е, е, опции по отношение на, на разходите трябва да се основават на, на конкретни резултати и националните органи е, трябва да получат нови възможности по силата на член 14 от регламента за структурните фондове. Трябва да се намерят и нови технологични решения, създадени от програмните органи. По отношение на МСП, за сега говорим само на, на, на предварителен етап. Основната ни идея е да а, е, направим е, фондовете по-привлекателни за МСП, трябва да има е, един, една по-упростена среда за действие. Системата работи тогава, когато държавите членки са готови наистина да определят конкретни цели за намаляване на административното бреме. Първоначалните ни разговори показаха, че проблемите с финансовите инструменти са свързани най-вече е, с факта, че има твърде много информация, която трябва да получи бенефициента. Е, много повече информация, отколкото когато става дума за безвъзмезна помощ. Там е, нещата са много по-упростени. И ето защо системата е изключително тежка. Групата обсъди различни области за подобрения, възможности за подобрения в различни области. Всички те са свързани с финансовите инструменти. В тази област ще трябва да се поговори, поговори малко повече, тъй като инструментите са сложни. Няколко коментари в страни от а, онова, което видяхме по настоящия регламент. Нещо, което е свързано и с процеса на взимане на решения в парламента и комисията. Регулаторната рамка става все по-сложна. За настоящия период тя е много по-сложна, отколкото в миналото. Имаме пет европейски структурни инвестиционни фондове и повече от 500 програми, чиято цел е да се използват тези средства. Така че, ето виждате, твърде много е всичко това. И държавите членки създават се повече и повече програми. Когато има толкова много програми, трябва да има и правила за тях. Някой трябва да контролира, да аудитира как се изпълняват програмите и така нататък. Един от най-големите проблеми, споменат от всички, е, че имаме регламент какъв е номера? 1299 и 1303. Регламент прият от е, парламента и от е, съвета. В допълнение към това има обаче и насоки. Насоките са огромни по своя обем и се увеличават е, все повече и повече. Само за кохезионния фонд имаме 800 страници с насоки. Бенефициентите проявяват много критично отношение към тези насоки. Те казват, че няма как да се работи с такъв обем от информация и те смятат, че насоките тук съм си записал какво казват, насоките водят до една непроходима регулаторна джунгла. И държавите членки често искат да се опростят правилата, и се обръщат към комисията в това отношение. Опита показва, че насоките в крайна сметка се превръщат в така нареченото меко законодателство и много често самите насоки са по-рестриктивни, отколкото основния закон. Това прави управлението на фондовете още по-сложно. Има нужда и от правна сигурност. Е, твърде често се актуализират насоките. Ето аз просто изчитам какво съм си записал от казаното от различните заинтересовани страни. Съответно, възниква въпроса доколко законни са насоките, не е ли това нещо като пара законодателство, което в крайна сметка има примат над законодателството, основния закон, а основния закон сам по себе си е доста обемист. И имаше предложение съответно да се намери някакво решение, система, по силата на която да се водят разговори, нещо като борт, например – да се намери някакъв механизъм, платформа за, за даване на мнение и за обсъждане на различни позиции. Втория голям въпрос е одита и контрола. Почти всички заинтересовани страни казват, че нивата на, на одит и на контрол са несъразмерни често. Ето защо ние предлагаме да се намали необходимостта от одити и от контрол. Несигурността относно одита е един голям проблем. Това вероятно ще бъде по-релевантно като тема за следващия период. Всички говорят за това как да се опрости настоящото законодателство, значи казах вече за сложните насоки за огромния обем, за несигурността по отношение на одитите. Чухме интересни предложения, например, да се повиши този толкова известен прак, нивото на допустими грешки. Знаете, че това е, е един познат проблем още от периода 2004-2010 година. Тогава се споразумяхме, че 2% е нивото на допустими грешки по структурните фондове. Има предложение да се увеличи е, това ниво до 5%. Правилата, ако ще се променят, трябва това да стане по ясен начин, за да може да имат яснота самите бенефициенти. Това са нашите първи заключения. Готови сме естествено да направим подробни предложения, да включим цялата необходима информация и всеки, който проявява интерес, ще може да даде своя принос. Благодаря ви. Благодаря, благодаря господин Калас. А сега започваме с координаторите. Благодаря, господин Калас. Много ми е приятно да се видим отново с вас. Помня някои големи дискусии, които сме водили във връзка с инструмента, механизма за свързване на Европа. И е, трябва да кажа, че междувременно сте постигнали много. Да. Сега, по, конкретно по темата. Имате ли възможност в рамките на вашия мандат да внесете предложения за промени в регламента? Бихме могли да помислим за някои конкретни изменения заедно Познавате ли резолюцията на парламента по тези въпроси? Освен това, естествено, трябва да се свържи и с така, въпросите, които се разглеждат в комисията по бюджетния контрол. И Томаш Дойч подготви е, един текст по техническите е, така, промени във връзка с нашите регламенти. Всичко това, което в крайна сметка е необходимо, за да може да се напредне е, и да се постигне по-добър резултат, по-добър резултат би могло да се направи по линията на едни такива технически изменения. Да, хората искат промени сега. Те не желаят да чакат е, е, да приключи работата на групата под ръководството на господин Калас и 2018 да започне да се мисли какво ще се променя. И така, е, длъжни сме, в крайна сметка, да помогнем на бенефициерите и да помислим за възможностите за упростяване. Нека в този период и то колкото е възможно по-бързо да постигнем напредък. Господин Вон, е, от името на социалисти и демократи, благодаря, госпожа председател. Е, след е, презентацията на господин Каос трябва да кажа, че в моята политическа група действително се отделя много-много внимание на политиката на сближаване. В бъдеще посетили сме много градове, много места навсякъде в Европа и действително след разговорите с хората на място чуваме, че известен напредък има, подобрение има, но още много може да се направи най-вече е, по отношение на знанията, е, по отношение на е, цифровизацията и всичко това, което в крайна сметка е тема на нашите дискусии обикновено тук. Вие споменахте бенефициерите в групата на МСП, но аз мисля, че това се отнася до всички бенефициери бенефисиери, най-вече е, по отношение на одитната документация и е, то най-вече във връзка с е, така, единния формат на одита. Нещо, което интересува естествено много и колегите от Европейската сметна палата. Как точно ще стоят нещата по отношение на обществените поръчки, също една проблемна област. И започнахте ли вече е, разговори с представителите на Европейската сметна палата? Е, това е всъщност най-важният ми и първия въпрос, е, така да се каже, защото е, Европейската сметна палата би трябвало да участва в този процес. Е, когато е, говорим за опростояване, стигаме и до държавните помощи. Е, какви промени може да си представите в това отношение? Е, има хора, които казват, е, необходима ни е повече гъвкавост по отношение на държавните помощи. Да, добре, е, гъвкавост, но е, въпреки всичко, така да се каже, на първо място остава държавната помощ. Как можем да постигнем баланс в доста разминаващите се в известен смисъл мнения, включително и в нашата комисия? Благодаря ви. Господин Люер, благодаря. а, съв, а, оперативната съвместимост на а, системите е нещо, което а, много ми харесва и при всички положения а, подчертавам важността му. Но а, нещо като а, процедура за подбор трябва да се направи естествено с участието на бизнеса. Да кажем дали меко законодателство дали е, насоки, дали нещо друго. Естествено, необходима ни е гъвкавост, необходима ни е обаче и стандартизация, когато говорим за упростяването. И а, би трябвало да се опитаме и е, да свържем и трите елемента е, един с друг е, и така да се получи очаквания резултат. Освен това, какво ще кажете по отношение на по-доброто регламентиране? Днес сутринта говорихме вече, че и това е необходимо, естествено, и то в по-конкретни рамки. Освояването на средствата има проблеми има а, страни, в които Харват, като Харватия и други, в които всъщност а, проблемът опира най-вече до освояването на средствата. Очевидно, а, хората на място срещат прекалено много трудности и това ги така, кара да се а, въздържат. А, или да не успяват да освоят. Така че от една на насоки, е, именно в духа на мекото е, законодателство, е, това е въпрос, който трябва да изясним, но при всички положения на нас ни трябва едно опростяване на регулаторната рамка, защото хората се спъват в нея. Господин Фан Милтенбърг, да, благодаря господин Калас. Може да се каже, че цял свят гледа вас и чака резултат от вашата работа в групата. Инвестиционните и структурни фондове при всички положения очакват някакъв резултат, конкретен резултат, а и всички, които работят с, с средствата по тези фондове, очакват този резултат, колкото е възможно по-бързо. Преди края на трите години. И когато е, видим различията, включително и по отношение на фондовете и средствата в. Е, фонда, земеделския фонд за селските райони, както и регионално, фонда за регионално развитие, установяваме, че има различия между Интерек и оперативните програми, има и различия между отделните страни. Така че какво може да се направи в това отношение? Освен това, административното бреме бюрокрацията, говориме и за сметната палата. Европейската сметна палата пледира за създаването на е, е, една единна система за аудитиране. И може би трябвало естествено е, да е, направим една такава единна система, ако решим да я правим е, на основата на доверието и тя не бива да създава повече недоверие и да обезкуражава. Освен това, намаляването на административната тежест. В моята страна хората се чудят как да запълват, така да се каже, е, дъпките в бюджета, в администрацията е, е, и времено намаляването на административните правила на европейско равнище би трябвало да се случи и естествено това трябва да въжи и за националното равнище. Какво мислите по този въпрос, господин Демаше? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Калас, за изложението. Вие отговаряте за дейност, която е много популярна и има политически характер популярна, защото навсякъде в Европа бенефициентите казват как можете да създадете толкова сложни системи. Как успяхте да постигнете толкова голяма сложност на правилата? За програмния период 2014-2020 регламентацията е около 1000 страници, 6 актове за делегация, 8 за изпълнение и 8 насоки. Много е трудно да се ориентираш. И вашата отговорност има и политически характер, защото разочарованието на гражданите към Европа се основава най-вече на това, че не разбират европейските правила и не са в състояние да отговорят на някои европейски програми. Следователно, гражданите очакват тази дейност да се доведе до край. Второто, което искам да кажа е следното. Ние трябва да си зададем един прост въпрос. Е, Европа, която води толкова либерална политика, в крайна сметка се превърна в бюрократично чудовище, влюбено в законодателството. Това е въпрос, който не можем да не си зададем и мисля, че това е една от причините за липсата на доверие между институциите и бенефициентите. Трябва да положим усилия това недоверие да се намали. Заедно с това са необходими процедури за контрол. Онзи ден в Париж имаше среща посветена на фонда за стратегически инвестиции. Целта на този фонд е да се отговори бързо на целите свързани с необходимост от растеж и заетост. Има редица цели, които са постигнати, но всички се обединяват около становището, че още един път е изградено нещо изключително сложно. Знаете, че и вие го казахте, трябва да положим усилие за е, преодоляване на дефицита в тълкуването. Димо е да се направи така, че всеки да може да прилага нормите. Освен това, усилията ни трябва да бъдат насочени към най-малките бенефициенти – защото когато говорим за най-големите, те разполагат с човешките, технически ресурси, е, за да се справят със сложността на законодателството. Най-малките бенефициенти обаче изпитват най-голяма трудност. И накрая, всеки носи своята отговорност. Това въжи и за Европейския парламент е, Европейския парламент е съзаконодател и, и така носи отговорност. По време на тристранната среща за периода 2014-2020 година е, ние дадахме своя принос към допълнително осложняване е, на бездруго сложните правила. И нашият екип от преговарящи ще положи усилия за упростяване. Председателката, благодаря. Госпожа Дамато. Да взимам ли? Благодаря на господин Кала за това, че сте тук. Очакваме ви от доста време. И нашият доклад на Европейския парламент говори за това. Присъединявам се към искането, отправено от други колеги, за мандата на тази група на високо ниво. Какво и за това, което тя възнамерява да прочете. Прочетах, че през 2017 година ще изпълняват ще работите и по 2020 година? Как ще очаквате да промените нормативната база? Каз, е, вие казахте, че вие привличате и бенефициентите. Когато възникне проблем, вашият е, подход ще бъде отгоре е, надолу. Какви бенефициенти изслушвате? Аз се притеснявам да не е, изслушвате онези, които са най-големи, а не онези, които са най-малки. Говорите и за срокове, за време по е, има една резолюция за електронното управление. Има доклади по три основни стълба на вашата дейност. Предполагам, че вие ще разработите доклади пред вашата група и, пред парламента. Последно, дали имате представа за това, че ще опростяването ще бъде баланс между контрола и борбата срещу измамите. Благодаря ви. Това бяха координаторите е, на политическите групи. А сега ще помоля господин Калас е, да отговори на тези въпроси. <clears throat> Благодаря ви. Вие знаете, че е, всички тези въпроси и коментари, които направихте и ги зададохте, е, са ми е, много познати и близки на сърцето. Е, с тези въпроси сме се занимавали на редица заседания, като започнем с правилното съотношение при контрола и така нататък до най-дребните детайли. Започнахме през октомври е, е, в работната група е, с подгрупите, но междувременно те вече са готови да представят първоначалните резултати по отношение на електронното управление. И предполагам, че ще публикуваме тези резултати до края на февруари. Първоначално нашият мандат бе следния – да извършим мониторинг на мненията на бенефициерите по отношение на правилата, законите в рамките на тяхната дейност на европейско равнище и след това евентуално да предложим промени в законодателството това е, така да се каже, е, последната крачка, но и не най-сложната непременно. Е, ние междувременно внесохме едно предложение за това, че е, има и така, да се предприемат тези изменения, които много лесно биха могли да се реализират, някои други, които са свързани с разходите и с една по-сложна материя, ще изискват малко повече време. Става дума за конкретна материя и е, необходими са именно в тази конкретна материя конкретни стъпки, конкретни предложения кой точно работи в секретарията на нашата група? Има и хора, които са от DG Regio, генералната дирекция също е представена, но при всички положения съставът е добре подбран, има солидни, бих казал, специалисти в тази сфера. Можем да ви дадем списък на различни организации, включително и асоциациите на малките и средните предприятия, които са представили становища, мнения, е, включително и от е, страна на регионалните власти, на регионалните организации, Юро е, Риджио, еврорегионите също са участвали с свое становище. И аз на практика сега отново апелирам към мнение, които да ни изпращате. Всеки, който има допир с тази материя, би трябвало да се възползва. Естествено, че в сме във връзка с е, Европейската сметна палата. Още на първото ни заседание имаше представител на Европейската сметна палата, но ние сме група създадена в полза и в услуга на комисията. Е, госпожа Гресле е, от Комисията за бюджетен контрол също постави въпроса в един разговор с мен са така, координиране на действията и сътрудничество с ЕСП. Сега, а, стана дума за това какво е мястото и ролята на насоките. А, имаме нужда от насоки, добре, но същевременно те водят и до объркване. А, грешката е толкова диспропорционална а, и някакси толкова се агравира значението на, на надвишаването на допустимия прак за грешка, че на политическо равнище това става, така да се каже, голям въпрос. И комисията също се занимава непрекъснато с тези проблеми. въпросът е, че когато започват един такъв процес с желанието да преодолеете грешката, в рамките на този процес може да се допуснат нови грешки. И така, много от конкретните предложения дойдоха от държавите членки. Е, много от държавите членки е, всъщност се надяват на е, това да отчетем техните конкретни искания. А сега сме ето и тук в парламента, след като нали, бяхме и на много места в Европа и в Сметната палата искаме да запознаем и вас и също времено да ви запознаем с по-големите предложения, които надхвърлят финансовите рамки и рамките на разходите. Най-вече става дума за така нареченото меко законодателство. Това е голяма тема, наистина. И същевременно свръхрегламентирането, така наречения голдплейтинг, бе темата, която обсъждахме през юни, ако си спомняте. Трябваше да бъдем по-рестриктивни, трябваше да е, бъдем в това отношение малко по-стегнати, да се опитаме да ограничим нещата, е, за да направим и по-малко грешки. И имаше и <laughs> много хора, които обикновено е, всъщност отговарят за плащанията, така наречените paymasters, те от една страна трябва да гарантират правилното изразходване на средствата, а от друга страна да предоставят малко повече е, гъвкавост за е, бенефициерите. И така, преди известно време в комисията се опитахме да опростим системата на финансиране на проекти в е, сферата на научните изследвания. Но именно научно-изследователските среди реагираха тогава и поискаха <clears throat> да се откажем от някои от проектираните и планирани действия. Трансграничния аспект, да. Тук нещата опират отново до държавната помощ. Много голяма и сложна тема. В никакъв случай не можем да допуснем нарушаване на конкуренцията и отслабване на конкурентно способността. Нямам конкретно предложение за момента, но при всички положения трябва да се предприеме нещо. И трансграничните е, е, отношения, естествено е, Интерек, но и много други проекти и програми. Е, господин Тимерманс работи най-вече е, за е, доброто и по-доброто законодателство. Ние сме в тясна връзка с господин Тимерманс и неговия екип. Имаме и с ясни предложения за контрола, за аудитирането, за опростяването по отношение на малките бенефициери. Там става дума и за малки грантове и в крайна сметка и за дребни субсидии. Вече сме обсъждали този въпрос. Не сме обсъждали още въпроса за освояване на средствата от структурните е, инвестиционните фондове Тема да не влиза точно в е, обхвата на нашия мандат, но естествено, както и вие споменахте, е, уважаеми членове на комисията, е, става дума за една много сложна и голяма тема. А, а мога сега да изброя много-много групи на мъдри хора, така да се каже, групи и съвети на мъдреците, които работиха по тая тема и в крайна сметка всичко това потъна и никой вече не се изпомня. Няма е, истински решения, няма нищо конкретно. Колко програми вече сме създали, е, включително и за това, е, че трябва да е, намалим бюрокрацията. Е, програми, които а, включително и на равнище Европейски парламент, трябва да бъдат разгледани, за да се създаде една наистина по-рационална и по-опростена система за аудитиране на самите програми, така да се каже, за намаляване на бюрокрацията и аудитиране. Да, контрол, аудити, наблюдение. Всичко това естествено е свързано и с една общо европейска, паневропейска система е, на основата на информационните технологии. Комисията е, вече е, мисли за това да се поработи по отношение на тръжната процедура, именно за една такава общоевропейска, паневропейска ИТ система. И е, наистина толкова бързо всичко няма да стане. Е, важ... Става дума за, нещо, за едно огромно начинание. Сега ще видим там Microsoft, Apple. Ако си спомняте, се нуждаеха е, поне от 10-15 е, години, за да разработят подобни системи. Този път ще бъде нещо съвсем ново и наистина много <clears throat> комплексно и мащабно, което обаче би трябвало да доведе до упростяване. Ще видим как ще се развият нещата. Е, това са някои е, по-конкретни отговори на вашите конкретни въпроси. Може би вие искате да добавите нещо. Uh, Има още 7-8 въпроса. Можем ли да спрем тук? Колеги, моля ви не повече от една минута, за да можем да чуем отговорите. Господин Томашич. Госпожа Томашич. Смята ли вашата група, че представителите на държавите членки не е трябвало да бъдат изключвани от групата на високо ниво за опростяване? на политиката смятаме, че представителите на държавите членки са онези, които познават най-добре проблемите и могат да помогнат за тяхното решаване. Моят въпрос е, възнамерявате ли, ако да, как да ги включите в бъдещата си работа? Госпожа Малетич. Благодаря, добре е дошъл господин Калас, радваме се, че сте тук. Искам да ви попитам за решението. Всеки път, като говорим за упростяване, нещата стават по-сложни. И е, пак се създават насоки, защото искаме по-малко насоки и нещата стават все по-сложни. Упростяването означава различен подход към нещата подход ориентиран към потребителите, да създаде някакъв център за знание, информационен център на регион, на регионално ниво. В тези центрове, в които ще помагаме на бенефициентите да разберат правилата, а не да ги караме те да научат тези правила. Това не е възможно. Правилата за държавна помощ са толкова сложни, че крайните бенефициенти не могат да ги научат. Но такива едни информационни центрове, ще, които биха работили заедно с Европейската комисия, може и да се постигне напредък. Благодаря. Господин Етерич. Благодаря. Доста сериозна работа сте се нагърбили правила, разпоредби, които са толкова сложни, че и бюрократите се затрудняват. Споменахте за някаква за някакъв наръчник от 800 правила, говорите за упростяване, но това може да се постигне само при сближаване. Сближаването може да се постигне само чрез жертва на суверенитет. Това е трагедията на Европейския съюз. Е, хората не искат Обединени Европейски щати. Е, успех в усилията на малите е правилник от 800 страници. Е, а колко страници смятате да постиг... колко, колко страници смятате да възлезе? Ако успеете на по-малко от 750, ще ви поздравя. Господин Хедман, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам. Не смятате ли, господин Калас, че групата трябва да се съсредоточи само върху така нареченото, нареченото меко законодателство или насоките? Съгласен съм, че това е същината на въпроса. Имаме насоки на ниво Европейска комисия. На, в, насоки в държавите членки. Насоки към различните оперативни програми и насоки в различните наръчници, които а, правят а, оперативните програми по-конкретни. И така, насоките сега определят количеството информация, което който информира гражданите, че определен проект е финансиран с Европейския съюз. Ако ще говорим за упростяване на структурните фондове и ако ще говорим за всичко, ще загубим битката. Въпросът е какво да предприемем по отношение на мекото законодателство или насоките. И не след не, аз мисля, че трябва да намерим изход от ситуацията и да приложим здрав разум в администрацията, която управлява структурните фондове тук опираме и до доверието. Каква е вероятността здравият разум да спечели госпожа Бресо? Съвсем накратко, ако обичате, за една минута. Благодаря. Аз вярвам в едно нещо. Единственият начин действително да се опрости е един човек в процеса на законодателни, в законодателния процес чиято задача е да намали правилата, предложени от колегите. Тоест да има някой, който да отговаря за намаляване на броя на страниците. Да речем, ако първоначалният текст е 40 страници, този човек да ги сведе до 10. Общият принцип трябва да бъде не могат да се искат информации, от които няма смисъл, които не помагат на процеса на взимане на решение. Трето, принципът за отговорност. Действително, нека да, нека да поставим акцент върху това. Принципът за отговорност на този, който отговаря за проекта. И също така, резултати. Предложил съм проекти, получил съм средства, мога да покажа, че са постигнати резултати. Ето това е което има значение. Е, всичко останало е безсмислено и още нещо. Ние в парламента приехме е, един регламент за всички структурни фондове. След това бяха приети четири регламента по един за всеки Тоест, наруши се принципът за единен регламент, тъй като всички структурни фондове имат подобни характеристики. Трябва да се забрани това. Ако има един, ако се тръгне от един регламент, не може те да се превърнат в четири. От четири ще станат и пет. Това ще доведе до объркване и операторите съвсем ще се объркат и не знаят какво, няма да знаят каква е разликата между всички тях. Господин Зелер. Накратко, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да пожелая много успех на комисаря Симкаус. Не е лесна задачата му. Липсва, според мен, един много важен играч на терена. Е, и аз съм съгласен с е, госпожа Томаши, че естествено, че имаме една законодателна процедура е, за съвместно взимане на решение и по отношение на програмите за партньорство имаме споделеното управление. Там пък вече членовете в съвета, държавите членки отговарят. И направихме трилог по тези въпроси е, и както се казва в Германия, установихме, че наистина от главата почва да се вмирисва рибата. Е, комисията, съвета в продължение на години при различни състави на комисията и при различни ротационни председателства са създали е, регламент и то не само един. И също но в работните групи е, работят експертите, които са държавни служители обикновено. Те работят много-много детайлно е, нещата са подготвени е, и в крайна сметка те са подготвени също в съответната материя, ако са е, специалисти, нямат големи проблеми. В момента, в който нещата минат от експертно равнище към административно равнище, вече така, процедурата става много сложна проектите си имат, е, така да се каже, отговорни лица е, и е, тези отговорни лица би трябвало да познават правилата, но когато става дума за някакви насоки от 80 страници, и към тях се добавят и няколко различни регламента и националните насоки, е, правилници и закони. Тогава, какво да ви кажа, просто не можем да очакваме хората действително да е, познават всичко много добре и да се справят безпроблемно и да са доволни трябва да упростим процедурата, трябва да е, я направим не само по-упростена, трябва да бъде по-целенасочена и същевременно да е прозрачна. Като член на Комисията по бюджетния контрол трябва да кажа, че целта на нашата комисия за бюджетен контрол е, е да се фокусираме най-вече върху секторите и сферите, в които а, има висок процент а, на грешка. времено има и много добри примери за добра политика на сближаване, за целенасочено, правилно изразходване на средствата, процент на грешката е под допустимия прак. Ако всичко това наистина се постигне вече навсякъде, както се казва, или поне в повечето места, ще постигнем голям успех. Господин Новаков има думата. Благодаря. Радвам се, че по време на дебата резолюцията, която инициирах, беше включена въпросите и отговорите през последната седмица се, срещна, се срещнах с бенефициенти в моята страна, което потвърди страховете ми за политиката за сближаване, защото тук в Европа механизмите на политиката изглежда приемлива, но на национално ниво има допълнителни правила, които много затрудняват живота на бенефициентите на нещата. Не спира тук. На местно ниво нещата са още по-сложни. Различни разрешителни, различни изисквания. Ни говорим достатъчно за проблемите, нека да потърсим обаче решенията. Аз знам, че първите очаквани резултати от вашата работа ще излязат към 2018 година и аз смятам, че това трябва да дойде по-рано. Не казвам, че до тогава трябва да сме решили всички проблеми но ако има някои малки решения, дори в, само в някои сектори, ще бъде разумно да бъдат представени по-рано. Следите ли отблизо сближаването? Как постига страните целите? И какво мислите за обществените поръчки? Това е част от отговорите ли е? Господин Калас, както виждате, въпросите са много и аз съм убедена, че тази дискусия ще продължи в бъдеще, но сега ще ви дам много малко време, за да отговорите. Uh, Държавите членки участват. Е, държавите членки участват е, и те присъстват в тази дискусия, разбира се. Както каза господин Целер, това са данакопаците и техните желания, че средства трябва да се изразходват както трябва. Това е защо и причината, поради която има толкова много въпроси за допълнителните насоки и тълкования. Що се отнася до решението, въпросът е сериозен. Не искаме да приключваме работата си с повече насоки защото ще създадем допълнителна бумащина. Политическата отговорност на тази група е да покаже, че нещо се е променило. Въпрос за броя на страниците, доколко можем да ги сведем, сега не мога да кажа но определено искам, когато постигнем резултати, се надявам те да се състоят в значително намаляване на страниците. Също така трябва да решим първолесните въпроси. Окончателният доклад е за 2018 година, но първите констатации и заключения ще бъдат представени този месец на комисията и се надявам, че комисията ще доразвие нещата по отношение на законодателните предложения, когато такива бъдат подготвени, нещата отнемат повече време. Що се отнася до процедурите ми, насоките са свързани с процедурите. И процедурите са свър... са областите, в които аудиторите установяват най-голям брой грешки и нередности. И те, те е, описват грешките в процедурата като грешка, след това се коригират, но вредата вече е нанесена. Ето защо е, тези дейности са заобиколени от, с подозрителност. Кой отговаря за опростяването? Господин Тимерманс отговаря за по-доброто законодателство. Той е основният е, човек, е, който носи политическа отговорност за доразвиване и довеждане на нещата до края. Доколкото разбирам, това са насоките на комисията. Въпросът повдигнат от много от вас. Той се повдига и в експертната група за по- фундаменталните въпроси, насоките, тълкуването им, допълнителните изисквания. Да, тук те имат нужда от критичен подход. Някой каза, че това е непроходима регулаторна джунгла, която трябва да се разчисти. Благодаря, благодаря господин Калас. Обедена съм, че имаме нужда от още една дискусия. Ще продължим контакта с групата. Както виждате в нашата комисия, интересът ни е огромен. Успех! Сега преминаваме към гласуването. Всички ли си носите електронните карти, тога за унези гласувания, които трябва да се проведат по електронен път? Готови ли сте да започнем? Готови сте. Okay, before, before... И така, преди да започнем с гласуването, секретарята ми каза, че има твърде много хора от групата на Алде в залата. Трябва да сме четирима. Господин Такола ще остане, така ли? Добре. Okay, we'll yeah. Четирима ще сме. Господин Аустравичус се тръгна. Благодаря. Започваме с доклада на госпожа Томашич. Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 година, интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие. Нашия докладчик представи проекта на доклад през декември на нашето заседание до крайния срок бяхме получили 171 изменения. Комисията по заето се изготвила становище. Докладчик ще предложи компромисни изменения. Искате ли да кажете нещо? Моля ви съвсем накратко, госпожо Томашеч. Благодаря. Аз винаги съм кратка. Госпожо председател, уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги, искам да ви благодаря за сътрудничеството, за предложенията и за измененията. Благодарение на съвместните ни усилия имаме отличен доклад. Благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Започваме с компромис номер едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Отиваме на изменение 39. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 47. За? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Изменение 47. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Електронно гласуване по изменение 50, начало на гласуването. Да, казва председателката, имаше коментар извън микрофон. Ще ви изчакам, казва председателката. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 62. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 66. 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 94. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 95. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 97. За. Против въздържали се. Ще направим проверка по 97-о изменение електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 98. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 100. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на комисията по заетост. МПЛ 4. За, против, въздържали се, приема се. Емпъл 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 5 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване по изменение МПЛ 5, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се Приема се. Емпъл 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 124. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136 доколкото виждам, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13. Получили сме искане за разделно гласуване от НП на 4 части. 4 части. Права ли съм? Имаме разделно гласуване по компромис едно, казва председателката. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на компромис 13 за, против, въздържали се. Ще направим проверка. Компромис 13, втората част. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13, трета част. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13, четвърта част. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли проверка? Компромис 13, четвърта част, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отиваме към компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, ще направим проверка. Изменение 155. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 156. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, струва ми се, че се приема. 165 за, против, въздържали се, Приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. 167 изменение, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Ако това е резултата, се приема. 168 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 171 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо.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 Продължаваме нататък с следващото гласуване. Нашето становище относно освобождаването от отговорност за 2014 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Нашия докладчик е госпожа Ивана Малетич. Искате ли да кажете нещо? Не. Значи продължаваме нататък с гласуването. Започваме с компромисно изменение 1. За, против,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 Приема се. Изменение 53. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 58. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 58. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И така стигаме до окончателното гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Нашето становище се приема. Поздравление. Продължаваме с Европейския семестър за координация на економическите политики, годишен обзор на растежа за 2016 година. Аз съм докладчик по становището. Започваме с компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втори компромис. За? Против?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 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43 отпада. Продължаваме с е, изменение 44. This is, this is with the oral amendment. Да, то е с устно внесено изменение. Имате ли възражение срещу устно внесеното възражение? Не. 44 заедно с устното предложение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Крайно гласуване. Е, моля, гласувайте с електронни карти. Режим на гласуване. Край на гласуването. Становището е прието. Благодаря ви. Продължаваме с нашето становище, подготвено от господин Коцолино, положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията. Господин Коцолино, желаете ли да кажете нещо? В началото не. Тогава продължаваме с гласуването. Компромис едно. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се. Проверка. Електронно гласуване по компромис 2. Моля. Край на гласуването.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 Режим на гласуване. Край на гласуването. Становището е прието. Благодаря. Поздравления за господин е, Касолино. Благодаря за това, че е, за нашата комисия свършихте действително много добра работа. Няколко е, съобщения. Координаторите се срещнаха вчера. Решенията на координаторите ще ви бъдат изпратени е, по електронна поща. Е, е, одобрявате ли тези решения? Да. Те вече всъщност са ви изпратени и ги познавате. Има ли други въпроси по разни въпроси? Няма. Следващите заседания са на 16 март след обяд от 15 часа, на 17 март от 9 часа сутринта ще имаме друго заседание. Благодаря и на преводачите, казва любезно председателката. Благодаря на всички вас. Закривам заседанието.